внесените поправки е, вчера в 5 часа не са били подложени на гласуване и съответно се приемат. И второто ми съобщение е във връзка с е, правило 87А6 от правилника за дейността, председателя на съвета на председателите на комисии ми съобщи, че няма възражения към препоръката на Комисията по околна среда. А, това го съобщавам във връзка с едно решение за коригиране на проекто регламент 142 от 2011 година за транзита на някои вторични продукти, субпродукти от животни от Босна и Херцеговина. Ако няма възражение, до 12 часа тази вечер ще остане препоръката за гласуване. Ако желаете да прочетете този текст, може да го намерите в графата House and Direct на веб страницата на Европейския парламент. Това са двете ми съобщения и така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и комисията относно договора на Световната организация за интелектуална собственост относно изключението